Добро утро, госпожи и господа. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Ще бъдете ли така любезни да заемете местата си? Да, е, Позволявам си да ви посъветвам да вземете местата си и така приемане на дневния ред е първа точка. Е, девета точка, е, е, предвидена е в гласуването, темата на Соки Найса и мандат на специалния пратеник за утвърждаване на свободата на вероисповеданието и убежденията извън ЕСА. Е, би трябвало да бъде отложена, тъй като докладчикът има нужда от малко повече време, за да договори е, и обработи окончателния доклад. Надявам се, че няма възражения. Ако е така, И така, след това втора точка. Съобщение на председателя няма такива. Трета точка. Одобрение на протоколите от заседанията 10 юли, 3 септември, 27 септември 2018 година. До края на заседанието, ако не внесете възражения, ще смятаме, че протоколите са прияти. И сега преминаваме към електронното гласуване. Много дълго гласуване ни очаква. Започваме първо с годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност. Докладчикът е, свърши чудесна работа. Е, и е, тя бе толкова отлична тази работа, че няма нужда да се говори предварително, няма да се взима думата. Започваме направо с гласуването. Компромис 10. Кой е за?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 проверка с електронно гласуване по изменение 168. Моля, гласувайте. Работи ли системата? Fifth. 52 out of 52. The vote is closed. 52, общо 24, за 28, против, отхвърля се.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 е, бихте ли е, е, уточнили брой на хората, които могат да възразят? Четирима. Имаме устно изменение. Осъжда атаките срещу цивилно население от страна на арабската коалиция – са да се започне диалог по тегидата на ООН. Трябва да няма военни действия. Никъде не се споменава Йемен, а, ние знаем, че там страната се намира в хуманитарна криза. имаме най-малко четирима души, които възразяват. Има ли други? Да, общо 6, изброява председателят. Говори се без микрофон в залата. Да, да, необходимо е. Продължаваме.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 63-то изменение. сен за, против, въздържали се. Приема се. И накрая първо изменение за, против, въздържали се. Приема се. 2 за, против, въздържали се. Приема се. 3 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5 за, против, въздържали се. Приема се. 4 е, отпада 6 за, против въздържали се, отхвърля се. Е, сега гласуваме по изменения доклад електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. 38 за, 7 против, 11 въздържали се. Госпожа Лезинг, ние внесохме а, е, е, доклад е, и мнение е, на мълчинството по този доклад. Той е изпратено до секретарията. Благодаря за това съобщение, казва председателят. А, точка пета Гласуваме по опасение относно зачитане на правата на човека във връзка с действията на частните военни и охранителни дружества, които засягат трети държави. Господин Карл Карски е докладчик. Желаете ли думата? Благодаря, господин председател. Става дума за много важен проект в контекста на работата на ООН включително на ООН, частните военни предприятия понякога е, излизат на международната сцена от името на държавите, без да може да им се търси отговорност по един уреден, регулиран начин. Това прави невъзможно да се търси отговорност за нарушения на правата на човека в контекста на техните операции. Такива ситуации са все по-чести. И Както казах, става дума за частни субекти, които участват във военни операции и са тежко въоръжени. В Европа съществува нормативна уредба, но тя е уредба не толкова нормативна, колкото чрез актове на така нареченото меко право. Става дума за операции, които се извършват преди всичко извън Европа, обаче. Тоест, необходимо е да се уреди участието на такива частноправни субекти, военни дружества на територията на трети страни. Благодаря сърдечно за вашето ценно сътрудничество. Успяхме да постигнем компромиси, така че да отразим всички виждащи ние по доклада и ви благодаря за вашата подкрепа. Да, благодаря. Е, вие е, уточнихте за какво става дума в този доклад е, и така започваме. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за против въздържали се. Налага се проверка. Моля да гласувате електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Да, приема се. 145 за, против, въздържали се. Ще проверим резултата по 145. Моля, гласувайте електронно. 145. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 150. За, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Желаете проверка? Проверяваме гласуването по 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 158 не се гласува. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 166 разделно гласуване, две части. Гласуваме по първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Налага се проверка по втора част. Моля, гласувайте електронно. Край. Да, макар и с малка разлика, отхвърля се 167 за, против, въздържали се. Проверка по 167. Явно дълго ще гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, при, е, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 179 Бухнер за, против, въздържали се, приема се 181 за, против, въздържали се, отхвърля се 184 за, против, въздържали се, отхвърля се 185 за, против, въздържали се, приема се 186 за, против, въздържали се. Проверка по 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 187 за, против, въздържали се. Налага се проверка и тук по 187 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, прием. А, отхвърля се. Проверка по 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Благодаря, господин Бухнер. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по компромис 15. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202. Моля за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 202. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, да, да, да. 58 гласа за, 4 против. Прави бяхте. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 и 8 за против въздържали се отхвърля се 209 за против въздържали се отхвърля се 210 за против въздържали се приема се Компромис 16 за против въздържали се приема се. 17 за против въздържали се приема се. 217 за против въздържали се приема се. 18 за против въздържали се. Проверка по компромис 18, моля. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 223 за, против, въздържали се. Приема се. 224 за, против, въздържали се. Проверка по 224 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 А, така, край на гласуването. Приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се. Приема се. 231 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се. Е, приема се. 21 компромис за, против. О, да, да, да, да, извинявам се. Случва се, когато не са постигнати компромиси. 162 за, против, въздържали се. Налага се да проверим резултата по 162. Край на гласуването. Отхвърля се. 237 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 238 за, против, въздържали се. Проверка по 238. Моля, гласувайте. А, четирима, после трима, все още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. А, Гомес 240 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 2, 4, 2-4-1 за, против, въздържали се. Приема се. 2-4-2. За, против, въздържали се. Приема се. 2-4-3. За, против, въздържали се. Приема се. 2-4-4. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 2-4-5. За, против, въздържали се. Приема се. 2-4-6. За, против, въздържали се. Налага се проверка по 246. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, ясно, приема се. Against. Abstentions. Adopted. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21. Господин Паец за, против, въздържали се, приема се. 22. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 24. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 25. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис. Да проверим. Проверяваме гласуването по изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Който закъснява, понася наказанията на живота. Продължаваме. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Вота по компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Про, да проверим 32 изменение. Добре. Вижте, цял ден ще гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Може би е добре да се съсредоточим върху проверките на вода. Това е по-смислено. Отхвърля се. 33 на Гомес за, против, въздържали се. Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да проверим.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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. Колко жалко не можем да прескочим на 48. 46 за, против, въздържали се. Отхвърли ли се? Проверяваме гласуването по 46-то изменение. 46. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 47. Начало на гласуването. It's closed. Край на гласуването отхвърля се. 48 и 49 за. Против въздържали се. Проверяваме 48 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 50, 51, 52, 53 за. Против въздържали се. Проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. So 54 falls. 54-то отпада, 55 и 56 за. Против. Въздържали се. Check. Проверка. Днес сутринта всичко е на кантар. Приемат се. Петдесет и осем, петдесет и девет, шестдесет за. Против. Въздържали се. Проверка и на този вод. Начало на гласуването. Край на гласуването и явно мнозинство за приемане. Прочем, имаше ли изобщо заседание на докладчиците в Сянка, за да се намерят някакви компромиси? 63 до 66 за. Против въздържали се, приемат се. Проверка. Vote is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Мога ли да запитам още веднъж, имало ли е някакви заседания на докладчиците в Сянка, за да се намерят компромиси по този доклад? Like Six... Нямам такива впечатления. 68 до 71. За, против. Въздържали се? Проверка. Начало на гласуването. Those Край на гласуването. Приемат се. 73 за, против, въздържали се. Междувременно колегите не участват, не вдигат ръката. тъй че и тук ще направим проверка начало на гласуването. 73-то изменение. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 и 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Става дума за Узбекистан. Да проверим ли? 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 до 82 за против, въздържали се. Проверка. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приемат се. 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 85 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 867 за, против, въздържали се. Чек. А сега какво беше? Проверка. Е, 86 и 87. Ние за всяка страна в света ли ще гласуваме? Отхвърлят се. 88 за против, въздържали се, отхвърля се. 89. Well, let's check how the votes go. 89 in favor. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за,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 Край на гласуването. Отхвърлят се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим гласуването по изменение 100. Начало на електронната проверка. Край на гласуването. Явно се отхвърля. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Проверка на гласуването по втората част. Начало на електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против. Въздържали се. Проверка на вота по изменение 105. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 до 110 включително за. Против. Въздържали се. Проверка.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 против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Преамбюл. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Второ. За, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Четирима, трима колеги все още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Карски за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, отхвърля се. С 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо за. Против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 Би трябвало да се придържам към това, което ми казва координаторът. Трима души още не са гласували, един човек още не е гласувал. Събудете се! Край на гласуването. Докладът се отхвърля с 34 гласа против срещу 25 за. So, Благодаря. Стигаме до точка 6 от дневния ред. Препоръка до съвета, комисията и заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза, по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на Европейския съюз. Like Искам да дам думата на господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да кажа в е, самото начало, че нашата група не е съгласна с идеята този е, доклад е, да се адресира към държавите членки. И това не е доклад на Либе, а е доклад за външната политика. Тоест, не сме съгласни с подхода Исках да уточня това в самото начало. Благодаря, господин Преда, за направената бележка. Докладчикът желая ли да вземе отношение? Заповядайте, господин Кан. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко искам само да изразя своите опасения във връзка с с искането за недопустимост, внесено от НП. За онези, които не следят, има някои много полезни изменения във връзка с академичната свобода в държавите членки. И да имаме предвид все пак, че е, има много важни посегателства срещу свободата на словото и академичната свобода в някои държави членки. Е, докладът е за целия свят, а това включва Европейския съюз е, измененията които целят да не се включват държавите членки, са недопустими според мен, защото трябва външното и вътрешното изменение на нашите политики да бъдат съгласувани. До това, което докладчикът в сянка от НП представя като позиция е отстъпление. Благодаря, господин Кан. Някой желая ли да вземе думата след тези изказвания? Явно не. Добре, колеги. Може би е редно да ви кажа за какво става дума все пак. Имам искания във връзка с допустимостта на измененията. Получих имейл от колега от НП и отговор от е, Уаджит Кан. Както знаете, от компетентността на председателя е да обяви някои изменения за недопустимост. След много внимателен анализ съвместно с секретарията на ФЕД съм се занимал само с тези изменения, за които е поступило искане. Съвета на председателите на комисии всички сме поели ангажимент да зачитаме компетентността на другите комисии. По отношение на този доклад, който сега ще подложим на гласуване, има изменения, свързани с Европейския съюз в исторически контекст или във връзка с общи изявления за академичната свобода в Европейския съюз. Според мен това може да бъде добър принос към текста на Европейския парламент. Смятам, че тези изменения са допустими и е, за това се противопоставям на искането на господин Бокшо от НП, включително по изменение 4. Други изменения са недопустими тъй като се насочват конкретно към сегашно положение в Европейския съюз, защото днешният документ е насочен към външното положение, към външните отношения на Съюза и компетентна комисия за академичната свобода и свободата на словото в Европейския съюз е комисията Либе. Това а, са нашите преценки. Надявам се, че няма да обвинявате колегите от секретарията. Надявам се, че съм успял да стъпя върху много солидна правна основа, вземайки тези си решения. Ако няма други бележки, можем да преминем към гласуване. Започваме с компромис Едно. За, против, въздържали се. Ще проверим а, като загрявка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 Проверка. 67. Господин Бухнер е вносител на изменението. Начало на електронното гласуване. It's closed. It's been adopted. Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69-то е недопустимо. 70-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 71-во за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 91 за, против, въздържали се. Отхвърля се май. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Преамбюл. Изменение 9 за, против, въздържали се. отхвърли се. 10 за, против, въздържали се. Приема се. 11 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се. Приема се, но нека проверим. Нека проверим. Начало на гласуването. Явно се приема. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се. Нека проверим гласуването по изменение 30, начало на електронната проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. 34 за, против, въздържали се. Нека проверим вота по изменение 34, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 35 за, против, въздържали се. Приема се 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се. Ще проверим. Изменение 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Явно се отхвърля. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се. Нека проверим вота по изменение 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Явно се приема. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Да, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1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 Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по проекта на доклад с измененията. Начало на гласуването. Един колега още не е гласувал. Край на гласуването. Приема се 56 гласа за 5 против. Поздравление за докладчика. Стигаме до точка 7 от дневния ред. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Марокко за изменение на протоколи 1 и 4 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните държави членки от една страна и Кралство Марокко от друга страна. Докладчик Господин Вистисен, заместник-председател, искате ли думата? Не. В такъв случай преминаваме към гласуването. Изменение номер едно. Валеро Преспо е, за Нека да проверим по електронен път, е, тъй като има промяна. Моля, гласувайте. Free colleagues still още трима колеги не са гласували. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 44 на 17. Така, продължаваме с точка 8. Звучи много сходно. Аха, това е придружаващата резолюция.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 34 за против въздържали се отхвърли се, 35 за против въздържали се отхвърли се, 36 за против въздържали се отхвърли се, 37 господин Преда за против въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте за предложението на господин Преда. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте за изменение 38. Край на гласуването. Категорично мнозинство. Господин Фройнд за, против, въздържали се. Нека да проверим 39. Моля за електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 42. Моля за електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърли се. 57 за, против, въздържали се, отхвърли се. 58 за, против, въздържали се, отхвърли се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърли се. 61 за, против, въздържали се, отхвърли се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърли се. 64 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля за електронен вод. Гласувайте изменени 64. Край на гласуването. Приема се 65 за, против, въздържали се. Отхвърля се 66 за, против, въздържали се. Приема се 67 за. 66 искате да проверим. Добре предложението на господин Преда. Електронен вод. Моля, гласувайте. Още двама. Приема се 67 за против въздържали се отхвърля се, 68 за против въздържали се отхвърля се, компромис 5 за против въздържали се приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 79 за против въздържали се отхвърля се. 80 за против въздържали се отхвърли се, 81 за против въздържали се отхвърли се, 82 за против въздържали се отхвърли се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте. Ще двама колеги моля да гласуват. Приема се с 43 срещу 15 гласа. Поздравление! Изменение 9 се от е, точка 9 отпада. Сега създав 10. Създав на Европейски инструмент за трудничество в областта на ядрената безопасност, допълнение инструмента на Евратом. Господин Аустревичус е той не иска думата, така че можем да пристъпим към гласуване. Компромис едно за, против,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 против въздържали се, отхвърля се, 41 за, против въздържали се, отхвърля се, 42 за, против въздържали се, приема се, компромис 3, за, против въздържали се, приема се, 46, господин Андрикене, за, против въздържали се. Нека да проверим, моля гласувайте, изменение 46. Five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 6 за против въздържали се приема се. Изменение 5 за против въздържали се приема се, 23 за против въздържали се приема се, 24 касталдо за против въздържали се отхвърля се. Сега гласуваме по електронен път за становището в цялост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 51 срещу 4. Сега 11 е е, специфични разпоредби с цяло европейско териториално сътрудничество. Интерек, докладчик е господин Касталдо. Желая ли да вземе думата, но виждам, че го няма. Припомням, колегите че е, становищата трябва да бъдат приети в съответната сфера на компетентната комисия. Трябва да се съобразяваме с е, нашите правила. В такъв случай няма гласуване е, за водещата комисия 68, 71, 87 и господин Фито и господин Танок. Техните изменения няма да бъдат гласувани по а, процедурни причини. Сега пристъпваме към гласуването. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, приема се.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 тук имаме гласуване Амблок 77 до 82. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отново 23 до 26. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Колеги, гласуваме в момента. Много моля, спазвайте дисциплина. Много моля, напуснете залата. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 8 6 за против въздържали се, приема се, 29 за против въздържава се, приема се, 30 се приема, 31 се приема, компромис 4 за, против, възрали се, приема се. 89 господин Шолц за, против, въздържали се. Отхвърляли се. Нека да проверим. Електронен вод по 89. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 92. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се. Приема се. 94. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 95. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 35. За, против, въздържали се. Приема се. 96. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 97. За, против, въздържали се.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 се приема. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 не се, се допуска 108 за против, въздържали се приема се, 109 за против, въздържали се. Нека да проверим електронен вод по 109. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за господин Пает отново.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 Приема се 115 за, против, въздържали се, отхвърли се 116 за, против, въздържали се, отхвърли се 117 за, против, въздържали се, отхвърля се 118 за, против, въздържали се, отхвърля се 42 за, против, въздържали се, приема се 119 за, против, въздържали се, приема се 43 за, против, въздържали се, приема се. 120 отпада. 121 господин Танък за, против, въздържали се, приема се. Анблок 123 до 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. Анблок 123 2, 4, 6 до 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 142 132-135 за против въздържали се, отхвърля се. Преамбил 44 за против въздържали се, приема се. Едно, господин Касталдо за против въздържали се, приема се. Господин Пицо на 45 за против въздържали се, а отпада. Е, е, извинявайте, не видях исках да се чуя още веднъж. Компромис 7 за против въздържали се приема се. Компромис 8 за против въздържали се приема се. 51 за против въздържали се отхвърля се. Сега може вече да гласуваме за господин Пицула. За против въздържали се приема се.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 Отхвърля се 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се 6 за, против, въздържали се. Приема се 7 за, против, въздържали се. Приема се 58 за, против, въздържали се. Отхвърля се 8 за, против, въздържали се. Приема се 9 за, против, въздържали се. Приема се 59 отпада, 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронен вод по 10. Край на гласуването. Отхвърля се с малка разлика. 60 за против въздържали се. Приема се 61 за против въздържали се. Отхвърля се 11 за против въздържали се. Отхвърля се 62 за против въздържали се приема се 63 за против въздържали се приема се 64 за против въздържали се отхвърля се окончателно гласуване на становището си измен... документа с измененията. Моля, гласувайте. Четирима още не са гласували. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Точка 12. Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и негови държави членки от една страна и Япония от друга страна. Господин Алоис Петърле е докладчик. Желаете ли да, взе, да ни кажете нещо? Имате, имате думата по тази прекрасна тема. Да, господин председател, колеги, никога не сме имали възможност да постигнем такова споразумение за стратегическо партньорство, всестранно и амбициозно. Това става в а, доста амбициозно време. Водят се преговори по две споразумения. Затова искам да благодаря на докладчиците в Сянка за много конструктивната подкрепа, както и да благодаря на японския посланник за неговото внимание и сътрудничество по този въпрос. Искам да благодаря на всички. Благодаря, Алойс Петърле. Желая ли някой да вземе думата? Очевидно не. Започваме. Да, това ще бъде по-кратко гласуване. Проекто препоръката е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 47 срещу 2 гласа. Сега споразумение за партньорство. Имаме 81 изменения, имаме и компромисни изменения от докладчика, отново господин Петърле, така че нека пристъпим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 34, господин Мартин, за против, въздържали се. Нека да проверим електронен вод по 34. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 76 за, против, въздържали се. Някои колеги не участват, така че нека проверим с електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се със сериозно мнозинство. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Отново Бас Пелдър за, против, въздържали се, Приема се 5 за против въздържали се, отхвърли се. Компромис 14 за против въздържали се, приема се. Изменение 9 за против въздържали се приема се, 10 за против въздържали се отхвърля се, 11 за против въздържали се приема се, 12 за против въздържали се отхвърля се, 15 за против въздържали се приема се, 17 за против въздържали се отхвърля се. Е, из преамбил едно за против въздържали се приема се, две за против въздържали се приема се, Три за против въз... Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 43 също 2 гласа. С това приключваме гласуването. Е, пет минути изпреварахме времето, така че заслужаваме 5 минути почивка.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 Господа, моля да вземете местата си. Продължаваме с заседанието. Тъй като бяхме е, много бързи и експедитивни е, по време на гласуването рано сутринта, продължаваме по същия начин. Точка 14. Създаване на инструмент за предприсъединителна помощ ИПП 3. следващата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година. и ПП ще продължи да бъде един много важен финансов инструмент, подкрепящ реформите, свързани с присъединяване към Европейския съюз в кандидат, държавите кандидати и потенциалните кандидати. Господин Хосе Игнасио Салафранка и господин Кнут Флекенштайн са, са докладчици. Господин Флекенштайн днес преди обед не може да присъства и да участва тук. Той ме помоли да представя нашето общо становище във връзка с проекто доклада, който сме подготвили относно ИПТ. Ние е, имаме и други доклади по тази тема в е, е, предишните години. Настоящия доклад е една равносметка и поглед към бъдещето. Това е много важен финансов инструмент за оказване на помощ при реформи в държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки има съответно и предложение за финансиране за периода след 2020 година. Кандидатите за присъединяване към ЕС са 600 държави от Западните Балкани и Турция. Комисията е включила Исландия. Общо става дума за е, предложение за увеличаване на пакета за ИПП е, в размер на 14,5 милиарда евро. Като предложението трябва да се разглежда в контекста на международното сътрудничество. Достъпът е, до финансиране по принцип се урежда по същия начин, както в член 15. Като в това отношение има конкретни критерии и условия. Средствата, които са предвидени, се отпускат под формата на преки и непреки плащания, като непреките плащания се отнасят най-вече до борбата срещу корупцията и развитие на гражданското общество и комуникационния сектор, сектора на съобщенията. Става дума за е, подпомагане на потенциалните кандидати за присъединяване, е, не само за кандидатите, държавите кандидатки за присъединяване. Член 3 изброява редица цели – Тук става дума най-вече за класическите принципи, свързани с демократичните принципи и ефективността и ефикасността на управлението, на администрацията, економическото развитие. Много важно е да подчертаем по-добрата видимост в този случай затова и при финансирането се предвиждат определени действия, които предлагат повече прозрачност. Що се отнася до финансовата рамка, трябва да кажем, че финансовият инструмент предвижда за бъдещия период в член 3 да се е, кореги... внесат някои корекции в сравнение с 2015 година. Е, предвижда се и възможност за спиране на плащанията при незачитане на демократичните принципи. Комисията освен това предвижда междинен преглед съгласно член 23 за помощта за развитие и присъединяване и изготвяне на доклад. Приоритетите на програмата е, трябва да бъдат е, осъществявани с е, предимство, като строгият контрол, който се предвижда, се упражнява от комисията и а, контролът а, се отнася е, не само до общото финансиране, но и до разпределението на финансовите средства по години, като не бива да се надвишава годишния максимум. Парламентът е, бива е, информиран относно планирането, включително и предвиждани корекции. Освен това, Европейският парламент трябва да номинира наблюдатели по ИПА-3 и външнополитическата служба е, получава една е, по-силно изразена роля. Средствата е, би трябвало да се изразходват така, че да отговарят на очакванията за повече видимост на Европейския съюз. Необходимо е както казахме, прозрачно финансиране. И така ще ми позволите е, да приключа с следните думи принципите по отношение на финансирането. вече са известни. Те са и предмет на преговорите по финансови многогодишната финансова рамка и са много важни за правилното функциониране на инструмента, за който говорим. На разположение съм за въпроси. И ако имате въпроси към господин Флекенштайн, можете да ги отнесете към мен. Благодаря ви. Благодаря, господин Сала Франка. Преди да дам думата на Кати Пири, която а, замества Кнут Флекенштайн, нека да поздравя една специална група от Оденбург Оденбург е известен с това, че там винаги се избира крал на зеленото зеле или на къдравото зеле, както го наричат англичаните, и е, знае, че <laughs> това няма нищо общо с нашата комисия е, по външна политика, е, но е, позволете ми е, да поздравя много-много сърдечно цялата група от Олденбург, която е тук и наблюдава с внимание и слуша нашето заседание. И така, кралят в момента, кралят от Олденбург, ще даде думата на Кати Пири. Имам честа да заместя господин Флекенштайн, който днес не може да присъства. Той ме помоли да съобщя неговите заключения. Той благодари за доброто сътрудничество с господин Салафранка и се надява, че така ще продължи и за напред. Става дума за третото поколение на ИПП в измерение, което до сега все още не сме виждали. ИПП се отнася до кандидатите за присъединяване към ЕСА, както и към потенциалните кандидати, които желаят да провеждат реформи за с оглед присъединяването си към Европейския съюз. Много важна е, е тази помощ е, е, като е, допълнителна финансова помощ към други финансови средства по линия на други фондове. Многогодишната финансова рамка от 21 до 27 година трябва да се съобразява с следните три приоритети. Видимост, прозрачност на тази помощ по линия на Европейския съюз в съответния регион, под което се разбира и конкретна помощ в рамките на ИПП за населението, за представителите на гражданското общество. Това е особено важно за Сърбия където по-голяма част от населението е убедено, че всъщност най-големия донор е Русия и пренебрегва помощта на Европейския съюз или не е наясно с нея. Би трябвало да се предвиди и връзка с съответните разпоредби в други регламенти, които се отнасят до финансовото подпомагане на страните кандидатки. Много важно е естествено и мнението на делегацията на Европейския съюз за съответните страни. Господин Флекенштейн смята, че една голяма част от средствата през годините по линията на ИПП са били разпределени през столиците и не винаги са стигали до а, м, крайните послатели. А, той смята, че би трябвало по един недискриминационен, а, достоверен, а, будещ доверие начин да се разпределя средствата, така че да няма политически партиен патронаж върху тях. Необходим е съответния контрол и мониторинг от страна на е, комисията. Е, що се отнася до е, условията и до критериите, тук се посочва, че комисията всъщност смята, че е, трябва да има по-строг контрол. Е, господин Флекенштейн подкрепя връзката с спазването на принципите на демокрация, на правова държава и така нататък. Много важно е при всички положения да се запази възможността за контрол от страна на парламента и за бързи е, мерки, когато се налага спиране по посочените вече причини. Е, затова инструмента на делегираните актове е подходящ. Е, много важен е справедливия дял, за който се говори в предложението. И социалното измерение. Социалното измерение се поставя в центъра на ИПП от трето поколение. А това означава, че е, гражданите е, и тези най-вече, които са засегнати от една по-висока степен на миграция и от неблагоприятни е, въздействия в това отношение, трябва да почувстват пряко помощта. За това е много важно да се проследи е, е, прилагането на ИПП, да се помисли за социалните аспекти е, на ИПП още преди присъединяването на страната към Европейския съюз. Равенство на половете, е, приобщаване и на маргинализираните части от населението демократичните принципи трябва да са основата, на която да се стъпи и именно това трябва да бъде и политическата ориентация в предложението. Предложението предвижда значителни промени във връзка с осъществяването на ИПП. Комисията е, смята, че е необходима повече гъвкавост за прехвърляне на средствата от година в година и е, за е, по-бързо реагиране на потребностите. При всички положения господин Флекенштейн смята, че трябва да се разшири обхвата на сътрудничеството между него и господин Салафранка и смята, че ще може да се работи в дух на добро сътрудничество с всички докладчици в сянка от политическите групи. Благодаря на Кати Пири. Благодаря на господин Салафранка, благодаря и на господин Флекенштайн, който бе представен от Кати Пири. Трима колеги са пожелали да вземат думата. Чарлз Станок, колегата Завко, господин Шафхаузер и, и други. След като чуем колегите от комисията, ще дадем думата и на господин Даниелсен. Господин и естествено, накрая отново са докладчиците, господин Франка и госпожа Пири Чарстанок. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците Флекенштайн и Сала Франка, и пп 3 трябва да се разглежда като отделен инструмент, независимо от останалите инструменти за международно сътрудничество – Естествено, е, много важно е при преговорите за присъединяване е, и е, предварително преди преговорите хора, страните да имат достатъчно възможности за да извършат необходимите реформи. И това е много важно, естествено. И е, трябва да се предвиди съответно сума и в многогодишната финансова рамка. Ние знаем, че крайните ползватели се нуждаят от тази помощ. Много добре ми е известна ситуацията и настроенията в страните кандидатки. Знае как, каква е ситуацията в Черна гора и каква беше преди присъединяването да започнем е, активно подпомагане на страната. Смяташе се, че Русия е най-големия донор. Е, доверяваха се повече на Русия, отколкото на Европейския съюз. Е, но при всички положения ние знаем колко важна е тази е, помощ, включително и за моята страна, която не знаем как ще се развива по-нататък и какви бедствия предстоят. Аз лично имам резерви по отношение на начина по който се осъществяваше тази помощ през последните години. Струва ми се, че е, трябва да се е, предприемат е, предлаганите стъпки за по-добро насочване на тази помощ. Е, частта, свързана с Турция, е много важна. Естествено, във връзка с референдума от 2016 година за Брексит и всички от тези, които гласуваха за напускане, тогава показаха всъщност, така да скажа, най-вече резерви по отношение на нови присъединявания и основно страховете бяха свързани с Турция. Няма такава опасност. За сега не се очертава такова нещо, но при всички положения ние знаем, че Турция също ползва тази възможност на преден план излизат най-вече изискванията във връзка с европейското законодателство и очакванията в това отношение трябва да бъдат изпълнени, за да може страната да се надява на пълноправно членство. По време на преговорите се преценяват много добре именно постиженията в това отношение, демократичните принципи, правовата държава. Изключително важно е следващият парламент да бъде в състояние е, да е, е, упражнява ефективен контрол върху демократичните принципи и да предлага съответните санкции в случай, че те не се спазват. Благодаря на Чарлз Станок. Господин Шафхаузер. Мерси, мерси, президент. Благодаря, господин председател. И явно е, че ще бъдат взети предвид различни бележки, които ще бъдат отразени в съдържанието на този доклад. Същото въжи и за измененията. Очуден съм, че въпреки ограниченията, които множество държави членки поставят върху общата европейска политика на сигурност. Ние се държим по един и същи начин. Най-напред се противопоставяме на разширяването. Казваме, че Европа трябва да функционира такава, каквато е сега, но също така поставяме условия, които са свързани с общата европейска политика на сигурност, свързани с климата, където може да има много разнообразни дискусии. Това е друг въпрос, разбира се. Републиката на съдиите, на която се противопоставяме. Казваме, това е държава без правова държава, програмата за мигрантите, преследването на военнопрестъпниците, като нямаме единно определение за това, що е военно престъпник, и процесът предизвиква максимално недоверие, защото може да се използва само за някои от тези престъпници. Също така, ако не се спазват условията, които ние поставяме, спираме помощта. Значи, Европа се държи като империя, а империята означава война. И в крайна сметка Турция – въпреки целият опит, който сме натрупали, тя продължава да се стреми към членство в Европейския съюз. Има и други такива държави в Балканите. Ние ще гласуваме против. Благодаря много. Сега двамата ни последни оратори от е, НП. Uh, Госпожа Жовко, благодаря. Искам да подкрепя колегите изготвили този доклад, защото той представя добре това, което трябва да се направи в бъдеще. В Западните Балкани Европейския съюз не е толкова видим. На последните избори в е, Босна и Херцеговина видяхме, че други страни инвестираха доста средства, за да засилят е, влиянието си и да подкрепят някои кандидати, които доведоха до неловкото положение, в което се намираме сега. Турция се ползва от средства по ИПП, но много средства има за изразходване и в Босна и Херцеговина. Средства, които Турция налива там, за да разширява влиянието си. Освен Европейския съюз, има и други играчи, големи играчи. И те запълват пространството, което Европейския съюз е освободил доста отдавна. Като така, поставят под заплаха не само Босна и Херцеговина, но и Харватия. Също така ме притеснява финансирането на върховния представител и неговите служители от е, средства по ИПП. Мисля, че тези средства трябва да служат за подобряване на живота на малките общности, на малцинствата, на различните етнически групи, както и вие правилно посочихте. Те трябва да се използват за разширяване на презграничното сътрудничество. Защото след Втората световна война в Европейския съюз мирът и помирението станаха възможни чрез плана Маршал. Мисля, че средствата трябва да се използват по-добре, трябва да има отделен инструмент за това. Ние сме привърженици на тази идея и мисля, че увеличението трябва да е не 3%, а 4-5%, защото само тогава след може да има процес на помирение в Западните Балкани. Благодаря. Госпожо Завко Андордели. Благодаря, господин председател четири кратки коментара. Искам да подчертая, че създаването на фонда ИПП на основата на структурните фондове и фонда за кохезия е много уместен начин да се подготви почвата за подготовка на бъдещи членове на Европейския съюз. Те да могат да Осъвременят законодателството и политиката си чрез средства на Европейския съюз. Второ, като се има предвид конкретиката, зададена от Европейската комисия, съжалявам, че няма нито една дума за правата на националните и етнически малцинства, нито за утвърждаване на културното и езиково многообразие сред хората. Зная, че това е основна ценност в договора за Европейския съюз и един от основните критерии от Копенхаген. Трето, що се отнася до възможностите за суспендиране на помощта от страна на Европейския съюз, не съм много добре запознат с регламентите за помощ към държавите членки на Европейския съюз. Тук не говорим за държави членки обаче, а за страни кандидатки, които все още са в процеса на изграждане на своите демокрации. Те се подготвят за членство в Европейския съюз именно с помощта на тези средства. Следователно, трябва да зададем много по-ясна уредба. В противен случай, този механизъм ще се превърне в доброволна политическа оценка, която се извършва от Европейската комисия. И на четвърто последно място стои въпросът за е, проектите с презгранични елементи. Много повече сега в доклада се говори за видимостта на Европейския съюз отколкото в минали наши документи, но мисля, че през граничните проекти са един от най-добрите начини да постигнем такава видимост и за това делът на ИПП трябва да бъде увеличен от, от 3% поне до сегашното ниво на 4, от 4% или даже да бъде увеличен до 5%. Благодаря, господин Дели. Няма други желаещи да се изкажат. Кристиан Даниелсен, нашия генерален директор, добре дошли в нашата комисия. Благодаря, Ваше Величество. А, така. Ще започна с приветствие към доклада, поздравление към неговите автори. Смятаме, че този доклад е изключително добре изготвен. Смятам, че той сериозно ще допринесе за обогатяване на предложението, внесено от нас. Виждам, че се акцентира стратегическият подход. И всички искаме да се ориентираме към резултати. Това е нашата философия да излезем от е, схоластичното спазване на правилата и да следим какво става с резултатите на място. Дали се създават наистина условията, необходими в тези страни за присъединяване към Европейския съюз. Отбелязваме също значението, което се придава на различни елементи социално и економическо развитие, например. Ние също бихме желали да поставим по-голямо ударение тук. Образованието, несъмнено, е много важен аспект на предприсъединителния процес в най-широк смисъл на думата. Местните органи съвсем явно имат водеща роля Сестранното сътрудничество, участието на гражданското общество. Това са само някои от важните за нас елементи, които споменавам. Имаше бележка за това да се споменат националните малцинства. Да, това е много важно. Моля да погледнете приложение 2 където са изброени различните области за отпускане на средства. Е, правата на малцинствата са една от е, тези области и несъмнено ние следим ставащото там много сериозно. Видимостта на Европейския съюз за нас е от изключително значение. Беше е, споменато какви са впечатленията в една от въпросните страни. Ние имаме аналогични впечатления от други страни в региона. Трябва да се каже, че по отношение на видимостта не сме направили достатъчно, трябва да направим повече. И сега ИОФОР е логото заедно с съответния знак. Мисля, че то ще помогне да се открояват по-добре нашите проекти, да се знае повече за тях. И искам да се спра, господин председател, на три въпроса, които според мен се нуждаят от допълнително обсъждане и те са източник на нас, за нас на сериозни опасения. Първо, политиката на разширяване на Европейския съюз като такава. ИПП е инструмент за подпомагане на тази политика, чрез който се съдейства на съответните държави да се подготвят за членство. Има други политики и други инструменти, които са пряко насочени към трети страни. Комисията носи пълна отговорност е, за този конкретен инструмент и ПП от началото до края на неговото прилагане. Смятаме, че това е много важно. И то е отразено в е, редица нормативни актове, включително в актовете за създаване на съответните фондове. Защото в доклада това не е отразено точно по този начин. Затова го споменявам. Втората тема, на която ще се спра, макар и не в подробности, са актовете по делегация. Това е общ въпрос, който се обсъжда във връзка с много от внесените от нас проекти той е добре познат на комисията и е свързан в конкретния случай с нещо, което е от фундаментално значение – управлението. Трябва да продължим да говорим за управлението, да работим върху него. От наша гледна точка и от гледна точка на доклада съвсем ясно трябва да се усъвършенства управлението, трябва да се вземат предвид различните виждания, такива съществуват, но преговори се водят и е много важно да не изпускаме от поглед управлението. Ние в Европейската комисия съзираме необходимостта от по-широк диалог в областта на политиката и укрепване на сътрудничеството с нашите партньори. И последната тема, която ще засегна, е клаузата за суспендиране на помощта, за спиране на средствата. Чух доводи в смисъл, че това спиране може да бъде добър инструмент. Ние смятаме, че то няма място в отделните нормативни актове по мотиви, които бяха изтъкнати от някои от изказалите се. Ние обаче е, трябва да можем да реагираме, когато нещо става на място. Мисля, че сме създали такъв капацитет. Той съществува и в момента. Мисля, че пример за това е ставащото е, в предприсъединителния механизъм ИПП за Турция. Така че, господин председател, това са коментарите ми на този етап. Очакваме с нетърпение по-нататъчния си диалог по този инструмент в по-нататъчните преговори. Благодаря, господин Даниелсен. Колеги, имате ли коментари или въпроси? Явно не. Желаят ли съдокладчиците да направят заключение? Господин Салфранка, благодаря господин председател. Благодаря на всички колеги за техните изказвания. Това бе дискусия по един изключително важен финансов инструмент. Искам да обърна вниманието ви на факта, че текстът вече обхваща и казвам това в отговор на казаното от редица колеги, обхваща помощта за малцинствата. Приложение 2, параграф А. Приоритетен критерий за достъп до помощта и използване на средства по този инструмент ще бъде решаване на проблемите на малцинствата. Искам също да обърна вниманието ви на това, че в член 3 ясно се цитират проектите с презграничен елемент. Те също се смятат за приоритетни и ще поговорим с господин Флекенштайн дали тук не можем да направим редакцията на текста малко по-категорична. А що се отнася до коментарите на господин Даниелсен? Та комисията играе ключова роля в управлението на този инструмент. Но искаме да знаем до каква степен службата за външни действия може да бъде приобщена към процеса на управление. Да, актовете по делегация дават възможност за активна роля в процеса на прилагане в бъдеще и трябва да бъдем по-активни, отколкото в миналото. За това бихме желали да продължим конструктивния си диалог с други институции, тъй щото този инструмент да откликва на потребностите, които вече са добре установени. Сега по отношение на окончателния дебат върху проекта и гласуването. Ще работим в тясно сътрудничество с другите докладчици в Сянка и е, очакваме коментари от всички колеги за подобряване на текста. Мога само да подчертая, че сътрудничеството ми с господин Флекенштайн до тук е отлично. Това бе казано и от госпожа Пири. И съм сигурен, че това прекрасно сътрудничество ще продължи по-нататък когато обсъждаме със съвета и комисията окончателния вариант на документа. Анка. Благодаря, господин Салафранка. Кати Пири, желаете ли да добавите нещо? Явно не. Значи изчерпахме първото разглеждане на проекта на доклад. Гласуването в АФЕТ ще е на 4 февруари. Доста време има още. Срокът за внасене на изменения е 27 ноември 11 часа. 4 февруари, както казах, е датата на гласуване в АФЕТ. 15 минути по-рано е точка 15. Доклад на Комисията за Турция. Докладчик е колегата Кати Пири. Не мога да кажа нищо, за това без повече забавене давам думата на докладчика. Благодаря отново, господин председател. Драги колеги, позволете да се спра на основните моменти от проекто доклада за онези от вас, които не са имали време да го прочетат. Доклада започва с описание на настоящото положение в Турция, с акцент, разбира се, на един момент, на който ние винаги сме обращали внимание глави 23 и 24 четири. Е, знаем, че извънредното положение е продължавано 7 пъти, води до сериозно нарушаване на човешките права и едновременно се изразява съжаление че приемто на ново законодателство, даващо правомощия на президента и държавата в извънредно положение, запазва някой от измененията. Обръщаме внимание, че 145 000 души са задържани през този период и от тях 50 000 е, все още са били задържани, от които 50 продостават в затвора. След това въвеждане на извънредно положение. Над 152 хиляди е, държавни служители, включително е, магистрати, учители, университетски преподаватели са били уволнени, което има много сериозно отражение и върху тези хора, така и техните семейства, включително техните, е, включително финансово. И това ги стигматизира във всяко отношение. Заклемяваме политическото вмешателство в е, работата на съдебната система и прокуратурата. Изразява се сериозна загриженост относно произволните непроизволни и непропорционални мерки отразяващ, засягащи свободата на мненията, медиите и информация, което се отразява и на неправителствения сектор и гражданското общество, включително ареста, задържането на 13 представители на академичните среди от миналата седмица, от които един все още задържан. По-обръща се специално внимание в юго на положението в юго Турция, където има сериозни обвинения за, за сега неразследвани, за нарушение на човешките права, за задържани или уволнени кметове и заместни кметове и заместени от така наречените доверени лица, наместници, особено предвид предстоящите през март следващата година общински избори е, промяната на това положение трябва да доведе до възстановяване на принципа на пряката демокрация, включително в Юго-Источна Турция. Колеги, знаете, е, срещали сме колеги парламентаристи от различните партии. Доста от представителите на опозиционните партии са задържани, включително Демирташ, който, където Европейският съд по правата на човека постанови вчера своето решение, призовавайки към незабавното му освобождаване <clears throat> от предварителния арест. Въпросът в и тъй като Турция е член на съвета на Европа, те ще трябва да изпълнят това решение. Друго се споменава в доклада. Странно е да говорим за конкретни лица при 50 000 затворници, но мисля, мисля, че едно лице, което има символично значение, е Кавалан, ръководител на НПО без политически обвързаности. Той над една година е в Турция без дори да е, е предявено каквото и да е обвинение. Е, що се отнася до парламента, миналата година, когато Венецианската комисия се произнесе по конституционните изменения за президентската система. Комисията беше пределно ясна, като заяви, че така се нарушава баланса между съдебна и изпълнителна власт. Ние споделяме тази преценка и категорично заявяваме, ако всички въпроси, свързани с съдебната система, свободата на медиите остане непроменено или се влуши, което за съжаление виждаме, е, като виждаме и приложение на Конституцията, без да се отчита е, каквито и да, които и да било преценки на Европейската комисия и загрежеността на Европейската комисия и Европейския парламент, ако това остане така, налага се да заключим да поискаме официално прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция. Ако това стане, това разбира се ще се отнесе и на използването на програмата ИПАНО, както заявихме миналата година. Ние искаме всички фондове по ИПА 2 и 3 да, под, да бъдат използвани в подкрепа на турското гражданско общество, за подкрепене на човешките контакти, академични контакти, достъп на м, турски студенти и м, журналисти до Европа. Първоначалният текст записах своето мнение, че този парламент от 10 години чака откриването и продължава преговорите на 23 и 24 глава. М ние не използваме това средство поради блок, блок, блокиране от съвета. Какво следва, господин председател, в Европа? Всички ще се радваме на демократична и економически стабилна Турция. Така че и тук вече е, разполагаме, както се казва, с различни средства. Мисля и го заявявам в доклада, че трябва да оставим отворена врата за м, разширяване на митническия съюз, което трябва да върви ръка за ръка за демократични реформи в Турция, но това е също възможност за политически диалог по въпросите на правата на труд и климатичните промени мнение. По първия въпрос особено става дума за строителството на новото е, Истанбулско летище. Е, тревожни са Тревожен е броя на трудовите злополуки. 34 души са загинали по официални правителствени данни. Опитите за протести водят до арести. Що се отнася до другите критерии а, по отношение на изискванията, тук е, Турция трябва да отговори на 72 критерия. Това е свързано с визовия режим. Мисля, че свързвайки нашата нормативна програма с въпроса за визова либерализация, ще покаже на широката турска общественост, че Европейския съюз не желая да изолира страната. Миграционната криза, запазване на споразумението, което означава дългосрочно установяване на а, мигрантите и също а, дългосрочни финансов, а, финансова подкрепа. И разбира се, темата Кипър, не, не един и двама колеги са поставили въпроса до пленарна зала. Тук препотвърждаваме познатата ви позиция понеже ще ме питате защо едно, друго и трето не е влязло в доклада, нека да кажа, че има ограничения по отношение на обема. Срока за изменение 11 е декември. Надявам се, че, както през последните години, че и тази година ще успеем да излезем с ясен политически сигнал от Европейския съюз. Предстоящите избори не внасят промяна в това отношение. Моля колегите, като внасят изменения, е, нека не претоварваме доклада, а да се спрем на наистина важните въпроси да отношенията ни с Турция. Очаквам бъдещия дебат е, и сътрудничество с колегите в тази пета поредна година на доклада. Председателя, благодаря на Кати Пири доста записали се за изказване имаме. Е, Турция винаги предизвиква голям интерес. Е, е, ще дам думата на всеки докладчик сянка по за 4 минути и след това ще чуем колегите с по-кратък регламент. Започваме с Ренате Зомер от НП. Благодаря, господин председател. Кати Пири ме погледна, като говореше за претоварване с предложения. Вече сме си говорили с нея, че ще се опитаме доклада да бъде сбит и въпреки това важни въпроси не трябва да останат несъсегнати. Така че ще има изменения от мен, но се надявам, че ще има и други предложения. Знаем какво е положението в Турция, как се развиха събитите след последния доклад от юли миналата година. Крайно време е отново да изявим нашата позиция и мисля, че последната резолюция бе прията в този парламент. Нека не го забравяме и Та бяхме пределно ясни. Кати Пири е доста и категорична по някои въпроси в доклада си. По други точки ми се ще е по-голяма конкретика правова държава, свобода на мненията. Тук има сериозно отстъпление, може да се направи. Също религиозните свободи. Трябва да споменем и този въпрос. Изрично приветствам факта, че по точка 13 Кати Пири описва, е, е, поставя въпроса за официално отлагане на предприсъединителните прегори. Неодавна чухме на интервю, прочетох Дадохме интервю на еврокомисара Хан за един германски ежедневник, който поставя същия въпрос. Е, просто мисля, че това е неизбежно, въпреки че съвета е много сдържан. Но ние като парламент трябва да заявим ясна позиция. Липсват обаче някои важни неща, по които сме говорили в миналите доклади. Те тук не се споменават изобщо, например, Кипър на точка 19, така да се каже, изостава от изискванията ни последните, последната резолюция. Не споменава нищо. Протоколът от Анкара се споменава и в текста, не само в преамбюла. И политиката на заселване е, на Турция трябва да бъде засегната в светлината на Кипър и особено агресивните мерки на Турция по отношение на економическите измерения на Република Кипър. Държа да го подчертая, но съм убедена, че ще има и други предложения за изменение няма достатъчна прецизираност на проблема за отношението с съседните държави, така наречения казус Бели с Гърция, по отношенията с Армения, още повече, че протоколите от 2009 година не са ратифицирани от Турция и през март е, арменската страна заяви, че ще прекъсне преговорите, разговорите, трябва да го спомене проблем. И с е, е, религиозните свободи, положението на арамеите е, е, в резултат на нашите процеси, е, протести им бяха върнати църквите и манастирите, но само сградите не и съответните земи е, бавно и полека те се национализират, просто защото е, когато собствениците потърсят правата си в съда, стръгват от съдебно дело към съдебно дело, накрая остават без пари и в крайна сметка държавата всъщност си присвоява тези земи, защото един манастир без земи не може да просъществува. И това е един вид етническо прочистване от доста години за прогонване на тези протохристиянски общности. Това не бива да остава неспоменато. От, е, след това отвличането на турски учители от Кос Косово, Молдова, Украина, т.е. в трети страни. Това да го споменем. И сега съвсем сериозно, либе, уважаема Кати Пири, не мисля, че е неудачно, че, че започваме с думата welcome с приветства. Радваме се, че е извънредното положение е отменено, но да започнем с приветствие ми се струва малко прекалено. Трябва си, трябва да пременим текста, да намерим друга формулировка. Има и редица други текстове, с, по които можем да променим. Е, глави 23 и 24, аз не би ги споменавала, е, но по този въпрос те първо ще говорим и ще се разберем. Имам идеи за някои важни предложения и благодаря на докладчика е, за тази възможност. Е, очаквам е, плодотворно сътрудничество по този въпрос с нея. Председателката, председател, благодаря господин, госпожо Зомер. Сега господин Белдер от ТКР. Благодаря, господин председател. Е, комплименти към докладчика за много солидния текст, който е изпълнен с факти. Да, действително има неща, които не можем да намерим в доклада, но има ограничения, както знаем. Външната политика на Турция в региона е много важен момент и а, тенденциите в последно време. А, например, както и голямата а, турска диаспора в европейските страни. А, и връзките с държавата, ефекта върху определени държави, членки на Европейския съюз в резултат на многолюдните турски общности в тях, в Германия, Нидерландия. В крайна сметка това до голяма степен се отрази и на взаимоотношенията с Турция, тъй като е, турското управление се опитва е, някакси да навлиза и в е, територията на нашите държави. Не. Факт е, че развитието на обществото в Турция не дава много надежда. Какво точно а, става в крайна сметка в Турция в резултат на режима Ердоган? Това е основният момент. Ние не бива а, да се ограничаваме само до симптомите. Трябва да а, се опитаме да осветим характера на целия режим. Има немалко публикации в които естествено показват и положителните моменти в отношението на Турция към ислямизма. Случая Кашалги също е, показа каква е позицията на Турция, но същевременно нещата са много по-комплексни. Е, имаме е, така и случаи с дисиденти в съседни на Турция страни. Когато говорим за взаимоотношенията, да кажем, в региона, трябва да обхванем и антисемитските настроения във връзка с взаимоотношенията с Израел. Да, естествено, отношенията към религиозните мълцинства, какво точно в крайна сметка желае Ердоган да направи от Република Турция по модела на Иран ли ще се развива страната? как, е, какъв ще бъде пътя по-нататък. Това са неща, които естествено е, са ни занимавали и в миналото, но и продължават и сега да бъдат актуални. Благодаря. Благодаря, господин Белдер. Сега е, следващия оратор от Нидерландия, Мариете Скаке. Um... Благодаря, господин председател. Няма да отнема много време, защото мисля, че докладчика Кати Пири е свършила чудесна работа с доклада си. Тя е, разкрива още веднъж е, и се надявам да поддържаме нейната линия. Е, парламента трябва да има принципна позиция по отношение на Турция и за жалост ние сме единствената европейска институция. Радвам се, че Кати Пири залага на върховенството закон, когато говорим за отделни случаи, защото говорим за хора като Осман Кавала и други, които са в затвора и тя поставя и системни въпроси, като например разрушаване е, на е, върховенството на закон, на самите демократични принципи, въпроса на малцинствата, на хората с различна социална, е, сексуална ориентация, жени, деца и така нататък. Важни са заключенията, които ще направим по този въпрос. Разбирам необходимостта да се остави отворена врата за митническия съюз и все пак мисля, че е изключително важно да не приемаме чисто търговско отношение като размяна за процеса за присъединяване. На първо място винаги трябва да стоят ценностите и аз настоявам каквото и да следва от тук нататък да поставим акцента именно върху това. Разбира се, видяхме альтернативата и циничното поведение поведение по отношение на сделката за мигрантите, така че трябва да потърсим добро решение за мигрантите в Турция, не само защото броя е голям, но поради сериозните предизвикателства и е наша отговорност тези хора да бъдат третирани добре и сексуална експлоатация, експлоатация на деца и други такива въпроси да бъдат поставени на обсъждане. Неодавна заедно с Комисията по човешки въпроси посетихме Турция, проведохме срещи с трима министри, всички заявиха и пресата го отражи, че турското правителство се интересува от подобряване отношение с Европейския съюз. Но трябва ясно да заявим, че не думите Аделата ще ни убедят, защото за тръгваме от много ниска точка, за да възстановим доверието. И като говорим за доверие, трябва да имаме достъп до правителството и е, включително докладчика. И се надявам за в бъдеще е, да е, избираме подходящата тон за нашия доклад. Подобни изказвания на турското правителство не води до подобряване на отношенията и ако турското правителство желая това. Е сега е момента да сменим тона. Благодаря, Мария Тесхаке. Сега продължаваме с госпожа Валеро от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Е, ще продължа на шведски. Най-сетне говорим за доклад по повод доклада на комисията от 2017 година. Жалко, че трябваше да мине толкова време, за да видим нашия собствен доклад, но вероятно за това има сериозни причини. Но 2019 е, година чука на вратата и тогава ще трябва да проведем нова проверка. Сега не искам да е, обвинявам никого, но изразявам съжаление все пак. 2017 година, през 2017 година дори не започнахме работа и това им, имаше своето отражение върху нещата. Сега не можем да говорим само за 2017 година, трябва да се съобразим с събитията от 2018 година. През лятото аз бях в Чардака и в Анкара. Тъй, като исках да участвам в съдебния процес, колеги от Зелената партия бяха изправени пред съд и тъй като тяхната политическа сила се беше изказала против предприятите действия. Мисля, че беше важно, че толкова много а, хора извън Турция присъстваха на процеса. Ние изказахме своето мнение, а, имаше отраже, медийно отразяване, двама от задържаните междувременно са освободени но през януари следва нов съдебен процес и трябва да видим какво ще стане там. Изключително важно е да следим отблизо събитията в Турция. За това е хубаво, че бе изпратена съвместна делегация. Но това не е достатъчно. Присъствието ни трябва да бъде видимо. Що се отнася до присъствието ни на място, аз се запознах с условията, възникнали в резултат на конфликта. И оставам с впечатление, че не може да се очаква нещо ново остава в сила пред старото предложение. На съответното място трябва да се издигне търговски център. Е, има и други области, където и други места, където се внасят драматични промени, губи се културно наследство, за да се построят нови сгради. А наша задача е да защитим това културно наследство. Ние като съседи би трябвало да имаме право да изкажем мнението си. Имам обаче и един въпрос – Димито спомена вече, но по точка 13 официално отлагане на преговорите, европейските преговори за с Турция е, как ще можем да предоставяме средства по ИПА за Турция при това положение? Защото това е част от предприсъединителния процес. Ще бъде ли изобщо възможно, ако се вземе официално решение е, за преустановяване на преговорите, как ще работим по ИПА. Това е противоречие. След това Митническия съюз. Госпожа Скаке се е, се изказа по този въпрос. Аз ще кажа, че не е достатъчно. Не е достатъчно да модернизираме митническия съюз преди да видим конкретни резултати, преди да имаме доказателства за демократично развитие. Трябва да формулираме определени изисквания и те да бъдат изпъл... изпълнени. Аз не се задоволявам с думите на Ердоган. Чакам дела. В този смисъл на добър час в работата ни по доклада. You, Благодаря, госпожо Валеро. Господин Хачи Чорчио има думата зеле, е, от името на Обединената левица. Благодаря. През последните години Турция, е, поне на думи, е, продължава да твърди, че желая да се присъедини към ЕСА. Но колкото и често да чуваме тези думи, е, виждаме, че става дума за фрази, а Турция е, не желае е, да се съобразява с ценностите на Европейския съюз и това показва бавния процес на демократизация. А сега по отношение на е, митническия съюз е, е, бих казал, че Турция подчертава най-вече желанието си да се присъедини към Митническия съюз, но същевременно ние не можем да отделим митническия съюз от е, е, общото законодателство. Като че ли митническия съюз замества е, пъл, присъединяването като пълноправен член. От много години Турция се стреми към присъединяване към ЕС. А това присъединяване може е, да стане при положение, че се спазват е, демократичните принципи. Е, а за нас в Кипър е много важно да се реши и кипърския въпрос. А, като че ли няма знаци за подобрение, дори по-скоро можем да говорим за вълшаване на ситуацията в това отношение – действията на Ердоган като че ли така, убиват надеждите ни за едно по-добро развитие по отношение на кипърския въпрос и присъединяването на страната към ЕСА. Не зная какво би трябвало да кажем или да направим за да е, убедим Турция, че не бива да се задоволява само с празни словесни декларации, а трябва да направи много повече. Не знае, има ли възможност за малко повече натиск в това отношение. Благодаря. Господин Шафхауза. Европа на нациите, свободите. Благодаря, господин председател. Ако Турция не беше член на НАТО, ние никога нямаше да говорим за предприсъединителен период. Тази страна нямаше да влезе в Европа и в нейната цивилизация, освен през задната врата. Тя никога не е била част от нашата европейска цивилизация, от нашата Европа. Днес колегите ми осъзнават действителността и откриват това, което ние знаехме от самото начало. Много се радвам да науча, че напред присъединителния процес ще се сложи край. Само, че трябва да бъде малко по-категорични. Трябва да е, създадем условия е, за събиране на мита от тази страна. Ние не можем да приемем начина по който тя упражнява не само вътрешната си политика и суверенитета, но и външната си политика. Не искаме това, което става в Кипър. Ние смятаме, че господин Ердоган е нещо като а, християнски демократ. Не. Той е мисюлмански брат, чиято цел е ислямизацията на Европа. Той работи за това. Слушайте го какво говори. Е, слушайте какво говорят неговите сътрудници. Четете това, което те говорят. Е, в Страсбург, е, другаде, в Германия. Това е война. И вие му давате споразумение, с което да ни обеси. трябва не само да се спре пред присъединителният процес, а веднъж завинаги да се каже, че когато насреща ни има враг, той е враг. Трябва да бъдем категорични. Приветствам тази стъпка напред. Тя е в положителна посока, но смятам, че не трябва да се набъркваме във вътрешните работи на Турция, а просто да гледаме как тя се държи с нас. Шантажът за иммигрантите, начинът по който използва политически и за политически цели своята диаспора, ислямизацията към която се стреми този президент, поддържащ е, ислямистите, поддръжката на мюсюлмански братя, всичко това трябва да е на масата, за да сме наясно с него. И аз е, Виждам, че комисията и нейната външна служба за пореден път показва тоталната си некомпетентност и неспособност да разбере какво става всъщност. Благодаря. Okay, Благодаря, господин Шефхаузер. Господин Епидедеус има думата. Благодаря, господин председател. Разполагаме с много информация за това е, какво се случва в Турция. Имаме много доклади вече е, за постигнатото и непостигнатото. Е, доста лицемерие има в цялата тая дискусия около Турция. Турция не е демокрация. Упражнява се насилие спрямо граждани на други държави. Питам се защо трябва да се предлага финансиране на Турция от Европейския съюз. Естествено, че процеса на присъединяване струва немалко. А Турция не е европейска страна. Що се отнася до останалото, Ние обсъждаме митническия съюз и визовата либерализация, но всъщност става дума за пари. За пари, които ние очевидно желаем да предоставим на разположение на Турция. облечени в приемливата форма е, подкрепа на е, процеса за демократизация. Действително трябва да спрем процеса на е, преговори. Това е много важно. Благодаря, господин Епитедеус. Най-много 4 минути на заместник председателя на делегацията за съвместния комитет Европейски съюз Турция. Господин Киркос. Да, благодаря на Кати Пири за много добрата работа, която е извършена. Съгласен съм, че мерките, които предприе Турция, след е, опита за преврат е, е, в така, посока демократизация не са достатъчни. Те бяха закъснели. Преговорите с една страна е начин Европейския съюз да окаже по-голямо влияние в желаната посока. А прекратяването на преговорите е, също е инструмент, естествено. Ако ние преустановим преговорите, е, всъщност изпращаме едно послание към турските граждани, че Европейският съюз се оттегля от е, взаимоотношенията въпроса за модернизирането на и актуализирането на разпоредбите относно Митническия съюз е, също е, в крайна сметка е едно послание към гражданското общество в Турция. Демократизацията е много важен момент за нас. Е, но в никакъв случай не би трябвало да прекъсваме мостовете и да ги разрушаваме. Аз не съм убеден, че и Европейския съвет ще, се, ще подкрепи едно такова предложение за прекратяване на преговорите гражданското общество във всеки случай, неправителствените организации, журналистите за нас са много важни е, е, в е, опита да повлияем е, на е, една по-бърза демократизация и налагане на принципите на правовата държава. Именно тези хора а, гледат с надежда и очакване към нас. А, имаме определени задължения, естествено, а, в това отношение. А, знаем какво е отношението на Турция към а, съседните държави. Знаем как а, Турция решава проблеми, с, свързани с миграцията и това натоварване, това огромно бреме, което страната пое, а, трябва да бъде отчетено по достоинство. какви ще бъдат посланията към Турция, ако ние, така да се каже, е, изгорим мостовете. Е, и да, разбирам, че става дума за предложение за замразяване де-факто, но е, страхувам се, че играта е по-сложна. Благодаря това са колегите, на които отделихме повече време за изказване. А сега има списък от 10 души, които желаят да се изкажат. И тъй като започнахме малко по-рано, сега виждам, че времето ни изтича, но много ви моля, спазвайте точно регламента. Господин Кукан, благодаря, господин председател. Нека първо да изразям благодарност към Кати Пири за нейната много ангажирана работа и за реалистичния доклад. Мога да си представя, че не е било никак лесно да се подготви този доклад, като имаме предвид обстоятелствата и фактите, свързани с страната. Но не бива да забравяме и геополитическото значение на Турция. Всъщност последният доклад е, така да се каже, един доклад, който прави стъпка назад, най-вече по отношение на параграф 6 и параграф 14 много ясно се посочва, че е, нещата е, по отношение на гражданските свободи, на свобода на, на словото и така нататък и демократичните принципи показват по-скоро отстъпление от нашите ценности. Но същевременно е, трябва да имаме е, предвид е, необходимостта от поддържане на контакти с е, политици, не само от е, турския парламент, но и от целият политически спектър и връзката с нашите ценности трябва да се поддържа. Миграция, климат, сигурност, отбрана, естествено, това са важни сектори, в които ние желаем да си сътрудничим с Турция. Естествено, Турция трябва да се придвижи към е, нашите ценности. Е, много важно е как ще изглеждат конституционните промени. Благодаря на Едуард Кукан. Господин Бощинаро. Благодаря, господин председател. Ще започна с е, похвала за отличната работа на Кати Пири. Изключително точен доклад, много е, реалистичен, който действително заслужава е, нашата е, подкрепа. Е, виждам, че докладът е балансиран на колегата Киркос бих казал какво следва от тук нататък. Да, той е прав, че трябва да помислим за това как ще се развиват нещата от тук нататък и какво ще стане и при следващия Европейски парламент. Трябва да запазим каналите за контакти, за комуникация с Турция. Един от тези канали е модернизирането на е, Митническия съюз. Е, нека да е, поставим акцента върху прилагането, осъществяването на модернизацията. Две години загубихме, господин председател. Две години са загубени и а, в началото и следващия парламент известно време ще изчака и едва 2020 година най-вероятно ще се а, говори отново по темата. Нека да се ръководим от прагматични съображения, а от не от емоции, не от а, чувства. И един последен а, коментар, господин председател. дневния ред Европейски съюз, Турция не бива да става заложник на някакви интереси. Благодаря. E Благодаря, господин Бощинаро. Госпожа Телхаро от групата на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Преди да направя изказването си, искам да уведомя председателя – че според нашата информация Има сведения от Интерпол, които са от значение за Европейския парламент, но това беше странична бележка. Сега по доклада. Разбираме и знаем, че се упражнява насилие срещу гражданите на самата Турция. Да не говорим за чуждестранните граждани. Е, нещо, на което сме свидетели в Кипър. От години Хората в Кипър живеят с последиците от турската инвазия. Турция е извършвала военна намеса и другаде, в Ирак, в Сирия. Свидетели сме и на опит за износ на тяхната политика, където е възможно. Връщам се обаче на Кипър. Разбира се, не е работа на Европейския съюз да търси и да намери решение на кипърския въпрос. Поне това не е задача на Европейския съюз самостоятелно. Смятаме обаче, че кипърският въпрос е една времева бомба в Европейския съюз. И е, това е просто стъпка към разпространението на турската мощ извън границите на страната. Турция е длъжна да спазва решенията, приети до сега. Република Кипър трябва да бъде призната от Турция. Благодаря, господин председател. You, Благодаря, госпожа Тилхару. Господин Али. Благодаря, господин председател, госпожо Пири. Колеги, първо искам да поздравя докладчика за доклада, който обхваща широк спектър от събития в разглеждания период. Искам да кажа няколко думи за миграционната криза. Госпожа Пири правилно посочва, че Турция изигра много важна роля в овладяването на кризата с миграцията и турският народ показа голямо гостоприемство, като подслони близо 3 милиона сирийски бежанци. Междувременно имам информация като гражданин на страна съсед на Турция, България, че в страната зрее напрежение между местното население и бежанците поради огромния брой новозаселени лица. Общо те са близо 4 милиона. Въпреки огромното напрежение, нашите партньори успяха да бъдат стабилна сила. Сега по отношение на економическите аспекти. Турция е шестия по големина търговски партньор на Европейския съюз, важен пазар за растежа на европейските дружества. Това правилно се споменава от госпожа Пири. Докладът навлиза в повече детайли, като казва, че Турция е напреднала пазарна економика и че напредва въпреки е, ограниченията, свързани с миграцията и големите разходи, трябва да помним това, когато извършваме оценка на положението там. И сега ще се спра на основния пункт. Призивът е, да бъдат спрени преговорите за присъединяване е, на Турция. Питам госпожа Пири, ако това предложение бъде прието, как ще си сътрудничат двете страни? В каква рамка? Аз съм съгласен, че Митническия съюз и визовата либерализация са важни, обаче вие казвате всички разговори за присъединяване трябва да бъдат спрени. Ако замразим преговорите, как ще напредваме? Ако искаме да има двустранен диалог с Турция, е, подобно предложение за изгаряне на всички мостове ще ни придвижи ли напред? Мисля, че подобно суспендиране ще се отрази отрицателно върху гражданското общество в е, Турция и няма да помогне за доближаване на народа на Турция до Европейския съюз. Какво послание ще изпратим на гражданското общество? Те са на точно обратното мнение. Диалогът да стане по-интензивен. Благодаря, господин Али. Госпожа Сакорафа, две минути. Благодаря, господин председател. Факт е, че докладът на госпожа Пири е, описва едно трагично положение в Турция. И това положение е не благоприятства особено процедурата за присъединяване. Но госпожа Пири говори за укрепване на митническия съюз. И укрепване на добросъседските отношения. Колеги, вярвате ли сериозно, че Турция ще спре да пръска нестабилност е, в страните, в непосредствено съседство, че внезапно ще започне да зачита правата на човека и върховенството на закона. Ще признае ли Турция внезапно Република Кипър? Вярвате ли в това? Когато слушаме изказванията от Турция за Кипър в момента, вярвате ли, че такова признаване е възможно? Мисля, че политиката на Европейския съюз е, е, се подчинява тук на някакви скрити интереси. Мисля, че положението в Турция няма да се промени от днес за утре. Благодаря. Thank you. Now we come to... Благодаря. Е, господин Христофоро. Много благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да отстояваме ценностите на Европейския съюз, в които аз твърдо вярвам. Обръщайки се към положението в Турция – Съвсем ясно е, че Турция ежедневно нарушава тези ценности на Европейския съюз. И това е било така през всички години, в които са се провеждали преговори за присъединяване. През всички тези години Турция получава помощ. Какво дава обаче? Връща ли нещо срещу тази помощ? Дава ли нещо в замяна? Мисля, че Турция е абсолютно безразлична към ценностите на Европейския съюз и тя дори не спазва Истанбулската спогодба. В Кипър има сили на Турция, които са разположени там. И не са предприяти никакви санкции. все още в Кипър има вътрешни бежанци, които всички тези години не могат да стигнат до домовете си. Погледнете ролята на Турция в Близкия изток. Тази роля е провокативна и то редовно. Мисля, че трябва да се стремим към решаване на кипърския въпрос. И то по такъв начин, че Турция да не смее повече да извършва нарушенията на правата на човека – каквито върши в момента, особено в Кипър. Говорим за принципен въпрос. Държавите членки на Европейския съюз не трябва да продават оръжие на Турция, защото Турция използва тези оръжия срещу хората в Кипър. Мисля, че ключ към решаването на всички тези проблеми е замразяването на Митническия съюз, господин председател. В противен случай просто увенчаваме Турция с награда за неприемливите и провокативни действия срещу Гърция и Кипър. Благодаря. Председателят, благодаря. И най-сетне четирима оратори от социалистите и демократите. Поред най-напред господин Пападакис. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика за големите усилия, които тя е положила и с много добър резултат. Това е доклад, който добре представя реалността в Турция към настоящия момент. Всички можем да се съгласим с това. Искаме Турция да започне да спазва правата на човека, така че да тръгне по европейски път и крайна сметка да приключи успешно преговорите си за присъединяване. Но Турция не спазва правата на човека, има недопустима външна политика, поставя под заплаха и то периодично изключителната економическа зона на Кипър и не признава на Република Кипър правото да експлуатира своите въглеродни въгле, водородни запаси и да се развива економически. Та, това спиране на преговорите не следва да доведе до укрепване на митническия съюз с Турция, защото това ще бъде използвано като задна врата. Турция отново и отново да черпи предприсъединителните предимства. Трябва да съществуват добросъседски отношения. Но това въжи и за двете страни, включително за Турция. Ако укрепим митническия съюз и ако допуснем визова либерализация без Турция да дава нищо в замяна, ще правим същото, което сме правили до сега. Е, показваме морко вместо тояга и вижте докъде сме стигнали. Благодаря, господин Андролакис. През последните години, за съжаление, Турция зае доста антиевропейска позиция. Това въжи и за новата конституция е, прията по вношение на Ердоган. Това не дава никаква надежда за бъдещето. Миналата година в Европейския парламент поискахме официално да се сложи е, край на митническия съюз с Турция. Господин Димитас е много предпазлив. Турските политици, които търсят политическо убежище в Гърция, стават все повече напоследък, защото в Турция правова държава няма. И това е фундаментална предпоставка да не се допуска присъединяването на Турция към Европейския съюз. Многократно спрямо Гърция се правят воинствени изказвания. Правят се нарушения на териториалните води особено териториалните води на Кипър, където провокациите са чести и много сериозни. Сега по въпроса за правата на човека. Вижте какво става в православния патриархат. До каква степен липсва зачитане на религиозните свободи. Кати Пири много добре си е свършила работата, но Макар да не искаме докладът да обраства като коледна ЛХ, ще внесем изменения, защото искаме да се внесат някои промени в текста и ще работим съвместно с колегите за тази цел. Явно, че колегите, които говорят гръцки, проявяват е, много голям интерес към темата. Един път годишно, когато стигнем до ежегодния доклад за Турция, преобладаващият език в нашата комисия е Гърция. И сега господин Мавридис. Благодаря, господин председател. Е, да, още веднъж ще чуете родния ми език. Благодаря, господин председател. Да, продължавам на гръцки. Докладчикът трябва да се занимае с извънредно тежък проблем. Не искам да бъда на нейно място. В доклада се отчитат факти и е необходим кораж, смелост, за да го направите. Трябва да погледнете право в очите всички тези цифри, всички тези факти, които са реални за Турция. Липсата на върховенство на закона, нарушенията на правата на човека, незачитането на актовете на Съда на Европейския съюз и намесата в работата на съдебната система, която е превърната просто в инструмент в ръцете на изпълнителната власт. Ако сме искрени, ако сме почтени при това положение, трябва да направим извода, че Турция не е демократична страна. Това първо. И второ, ако бяхме се придържали към друга политика, какво щеше да е положението днес? Не бих отговорил на този въпрос. Нека обърнем поглед към бъдещето. Какво да се направи сега? Турция трябва да изпълни задълженията си към Европейския съюз и да започне от признаване на Република Кипър. И второ, за мен е парадоксално, че се опитваме да се противопоставим на ислямизационната политика на Ердоган в Западните Балкани, обаче не се борим с неговата ислямистка програма на територията на Европейския съюз, каквато територия представлява Северен Кипър. Не става дума само за върховенството на закона, което трябва да бъде защитено, а и европейският интерес който в Западните в Балкани и в източната част на Средиземноморието търпи сериозни вреди, тъй като Турция не спазва нашите ценности. Благодаря. И последния е, оратор, който желая да се изкаже, е колегата Фрунзолика. Е, Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа по следващата тема всъщност. Благодаря ви. А, това е добра новина такъв случай ще ви дам думата по следващата точка. А сега искам да запитам господин Поповски от комисията и господин Фрелизен от външната служба желаят да се изкажат. Първо господин Поповски. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Ние приветстваме усилията на Кати Пири да отрази основните предизвикателства между Европейския съюз и Турция. Много балансирано. Нееднократно сме обсъждали на проекта на нейния текст. Поделяме много от притесненията, изразени в текста. Казвали сме го нееднократно, особено що се отнася до върховенството на закона, свободата на мненията, съдебната система и основните права. Е, тук е, има голямо покритие и с доклада на комисията за разширяването на Европейския съюз от тази година. Нека да е, се спра на някои въпроси и да отговоря на някои от препоръките. Много се притесняваме от е, арестуването на огромен бой представители на гражданското общество, парламентаристи, включително господин Демирташ въпреки вчерашната решение на съда за човешките права, който ясно изисква неговото освобождане взети са, има и други арестувани, които бяха задържани миналата седмица, което ясно показва, че гражданското общество е все така под навис, на, на натиски полето му за действие се стеснява. Нееднократно сме се обръщали към Турция в контекста на членство и в съвета на Европа и решението на Венецианската комисия относно глибзап на баланс. Що се отнася до програмата на президентското управление на турския президент, очакваме взаимодействие с съвета на Европа. Е, що се отнася до финансовото подпомагане, все още нямаме съгласие по доклада за 2019 година, но се надяваме, че ще имаме достатъчно ам, възможности да повлияем на финансирането и да преориентираме програмите специално за гражданското общество. Надяваме се, че програми като Еразъм Плюс и Еразъм 2020 ще продължат да действат. Знаете, че има и средства управление, под пряко управление на комисията и въпроси такива ние работим пряко с гражданското общество, работим по тези въпроси и поддържаме ясни контакти с турските ни колеги, но това предполага ресурси. Е, аз се опасявам, че бюджета за до година, ако бъде прият и когато бъде прият, няма да даде такива възможност на а, комисията да действа в тази посока. Турция е един от най-близките ни партньори и а, Европа е силно заинтересована от една демократична и благоденстваща Турция и затова е важно да поддържаме диалога и да провеждаме сътрудничество в енергетика, транспорт и други економи, економически област. Утре предстои по посещение на госпожа Могерини в Турция за продължаване на политическия диалог на високо ниво. Предстоит срещи по областта на енергетиката до края на годината и след това по економически въпроси. Понеже нееднократно стана дума за модернизация, осъвременяването на митническия съюз, тук ясно трябва да заложим на отношенията Европейски съюз-Турция. Ние смятаме да разширим сътрудничество в областта областта на борбата с тероризма и решаване на важни международни въпроси, като конфликта в Сирия. Що се отнася до казаното в доклада за Митническия съюз, ние продължаваме да смятаме, че подобна модернизация ще е от взаимна изгода и за Европейския съюз и Турция. Но ясно осъзнаваме, че съюза, съвета е за продължаване на диалога при създаване подходящи политически условия. Всичко това означава, че Турция трябва да промени редица моменти от своето поведение и продължаваме да работим с всички държави членки по този въпрос. Благодаря господин Поповски и накрая господин Хелесен. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия. Ще бъда кратък, няма да повтарям господин Поп Поповски. Нашата служба напълно споделя мнението на Комисията за Турция, нашите отношения. Ясно е от чудесния проект от доклад. Е, обсъждам днес, че има много области, които будят е, тревога, особено що се отнася до отчитането на основните права и независимостта на съдебната система. Както стана ясно, госпожа Могерини и господин Хан заминават за Турция утре и утре им предстоят срещи, в които ще поставят тези въпроси на най-високо политическо ниво. И ще поставят и други въпроси, които са важни за Европейския съюз и Турция, в които можем да продължим да работим заедно. Турция е изключително важен партньор на Европейския съюз, стратегически значим партньор на Европейския съюз, затова е изключително важно да продължим диалога с Турция, без да затваряме пътища за комуникация, като се опитваме да преодолеем нашите различия и да намерим общи решения. Важно е да Турция да отбележи сериозен напредък по отношение на основните права. Гражданското общество в Турция очаква от нас подкрепа и включително и финансова. За това ние сме сериозно притеснени е, и комисията споделя мнение мнението, че допълнителните съкръщения по ИПА ще ни попречат да постигнат целите си в, по отношение на Турция. И в заключение ще следим много внимателно по-нататъчната работа по доклада, който предизвиква нашето внимание. Председателят, благодаря господин Фрейерсън. Сега господин Кати Пири, две минути за обобщение. Достатъчни ли са? Една и половина, господин, за господин Брога. Благодаря на всички колеги за оживения дебат за жалост. Той е различен от преди 5 години е поради различна идеология, поради промяната на положението в Турция. Е доклад до диалога днес, днес ясно го показа ще се, няма да се спирам на конкретните въпроси, две минути са ми недостатъчни, но ще кажа две неща. Е, аз не подкрепям е, чисто търговски е, отношения с Турция, сделки. Така че като говорим за възможностите на, на митническия съюз и така нататък, тук не говорим за такъв пазарлък. Който го е разбрал така, не е разбрал доклада. Не това съм се опитала да кажа. А по отношение на колегите, които поставиха въпроса дали да или не официално да преустановим преговорите. Ще кажа, не, не срещнах нито един човек в Турция, който да е поискал това от мен. Нито гражданско общество, нито опозиция, нито синдикати. За как така това възниква в доклада. Аз мисля, че тук опира въпрос за доверие. Доверие в Европейския съюз. Дали сме сериозни, а ние мисля трябва да сме сериозни, когато водим присъединителни преговори и имаме да заявим ясно последни рубежи, а те бяха прекрачени. Ние имаме различни идеологически виждания в парламента, <clears throat> в този, по този въпрос имаше колеги, които преди 10 години казваха Турция няма място в Европейския съюз. Аз лично съм смятала, че Турция има място в Европейския съюз, но аз съдя по поведението на турското правителство и за това и предложението за преустановяване на преговорите. Е, но е, и не става да не правим това, да не правим онова, предлагат някои от вас. Кажете ми, моля, как ще ни помогне това на нас за една демократична, стабилна Турция и как ще помогне на демократичното тур, тур, турско общество. Ние трябва да имаме стратегия, но ако няма какво да правим, по-хубаво да си вървим, защото нещата наистина не стоят добре. С интерес очаквам предстоящия дебат. Председателят, благодаря Кати Пири, 11 декември е крайен срока за изменение, 11 часа и е, както както днес стана няколко пъти дума за коледна ЛХ. И за тъй като става дума за отношенията между Турция само съответните предложения ще бъдат а, а, приети. А, така че никакви опити за а, така разхвърляне на широко. Точка 16 и 17 е, са под е, егидата на Либе и ще ги разгледаме заедно. Първо, създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението границите и визите като част от фонда за интегрирано управление на границите, Докладче Кукан. И второ, създаване на фонд обежище и миграция на колегата Вистисен. Е, трябва да обърнем внимание основно външното измерение. Останалото е работа на Либе. Девет. 3 ноември е, бе срока за е, изменение. На 6 декември предстои гласуване. Сега да чуем докладчиците и след това колегите ще отговорят. Едвард Кукан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за представените изменения. По текста първо няколко думи за моя подход. Аз подкрепям предложението на комисията. Проекто доклада предлага минимални корекции, които дават възможност за укрепване финансовата рамка за ефективно управление на границите. За мен регламента е принос към миграционната политика и следващата МФР. Приветствам увеличените финансови средства за този фонд и разширената гъвкавост, която ще даде възможност да реагираме по-добре при управлението на границите. Мисля също така, че трябва да обърнем специално внимание на вътрешната последователност и синергетичния ефект между този инструмент и всички други форми на финансиране по миграцията и управление на границата. Била по линия на външното измерение, било по линия на други о, такива, като да речем фонда убежище и миграция. Няколко думи по измененията, е, Както казах, регламента е част от политиката за миграционната рамка и целта е да се гарантира висока степен на вътрешна сигурност в Европа. Ролята на държавите членки. Аз мисля тук, те трябва да имат достатъчно гъвкавост, за да използват капацитета си където е необходимо. Като едновременно с това е изключително важно да разширим сътрудничеството между държавите членки. Всички Общо 157 бяха измененията, които получих. Между тях имаше предложение за заличаване, като да речем връзка с външни финансови инструменти. Тях не мога да подкрепя. Мисля, че се нуждаем от синтез синергия между инструментите и този начин може да го гарантира. Не мога да се съглася и с заличаването на препратки за подпомагане на трети страни и прегрупиране, така да се каже, на финансовите пакети. От друга страна, искам да подкрепя подкрепя ролята на по-широката роля на Европейския парламент чрез използване на фондовете. Благодаря, Едвард Кукън. Сега господин Вистисен. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Е, приветстваме е, разширения обхват на задълженията е, по финансовия пакет така ще можем да отговорим по-ефективно на предизвикателствата. Що се отнася до законната миграция, трябва да предвидим съответните канали, както и една стройна организация по отношение на връщането на мигранти. Много важно е да насърчим, естествено, и е, третите страни е, във връзка с участието им е, по процедурата за обежище и евентуално е, връщане. Е, много важни са, е, естествено, е, справедливостта, спазване на международните норми в това отношение, миграционните потоци в е, е, Европа показаха, че е, трябва да се обърне особено внимание на трафикантите и първите изменения по становището подчертават принципа за солидарност и правото на държавите членки да определят процедурата по приемане на е, мигранти, на беженци е, е, във връзка с съответните членове от договора. Аз смятам, че поработихме добре и можем да се споразумеем. А сега ще помоля да, докладчиците в сянка да вземат думата. Първо господин Елмар Брок и след това господин Фрунзолика. Благодаря за тази възможност е, да направя няколко бележки от името на НП във връзка с е, Фонда за обежище и миграция. Нещо, което а, е, моята група приветства. Ние приветстваме предложението на комисията. А, но а, преди това проведохме дискусия с Турция. Турция прие три пъти повече мигранти от е, Сирия, отколкото е, всички европейски държави членки. И ни помага е, много, е, не по-малко от е, Гърция, Италия. Това трябва да се включи в е, доклада за Турция. Това е мое предложение. Е, Навременно необходимо е предложението на комисията, за да може да се реагира на миграционната ситуация в Европейския съюз. Много важно е, естествено, да изпълним нашите задължения във връзка с международната закрила но също време и да се предприемат ефективни действия спрямо лицата, които нямат право да останат на наша територия. Като най-добрият начин за управление на миграционния поток е създаването на сигурни канали за законна миграция трябва да се балансират трите аспекта. Обежище, е, законна миграция е, и е, връщане на незаконни мигранти. Това е най-голямото предизвикателство. НП подчертава, че нашето общество се опира на принципи, с които ние се гордеем правим това, което смятаме, че трябва да се направи, но същевременно а, желаем и другите да поемат своите задължения. Солидарността в рамките на Европейския съюз е много важна. Солидарността спрямо граждани на трети страни и трети страни също. Ние сме поемали нееднократно ангажименти в това отношение и сме ги изпълнявали разпределянето на е, бремето, е, свързано с миграционния поток е, между държавите членки, е много важен момент в нашата политика в това отношение. Трябва да насърчим сътрудничеството с трети страни и да координираме всички инструменти, с които разполага Европейския съюз трябва да а, сключваме споразумения с нашите партньори, третите страни, за да овладеем а, трафика на хора, а, които страдат и немалко от тях а, загиват по пътя към Европейския съюз. Нуждаем се от конструктивно сътрудничество, включително и с другите политически групи в този парламент. Благодаря на Елмер Брок. Господин Фонзолика, благодаря, господин председател, скъпи колеги. Преди всичко, като докладчик в Сянка, бих искал да приветствам господин Кукън за чудесната работа, която е извършил прочетох неговите препоръки във връзка с предложението на комисията. Е, изменения 1 и 2 са много балансирани, разумни. Не мога да кажа същото за предложение номер 3 което е, се свързва и с изтичането на срока на регламента. Е, това струва ми се надхвърля обхвата на е, нашите правомощия тук в комисията АФЕК и би трябвало да се свържем и с докладчика на Либе по този въпрос. Много мерки бяха приложени във връзка с укрепване на границите, с една по-надежна защита на границите. Многогодишната рамка е, е, включва такъв е, специален инструмент, който е много подходящ във връзка с ползите. Мога да кажа, че те са за целия Европейски съюз и затова ние го подкрепяме. Но финансовата подкрепа на Европейския съюз за съседните държави трябва да бъде свързана и с определени критерии и условия. 13 и 15 са измененията, които визирам. По отношение на правата на човека, трябва да сме наясно. Това е една неразделна част от всички мерки, включително и важно условие за предоставяне на финансова помощ. Образователни програми Точка 92 е, трябва да бъдат свързани с правата на човека и гражданските свободи. В това отношение трябва да имаме предвид и изменение 1.1.7. Благодаря много, господин председател. Благодарим на докладчика и се надявам, че ще работим в дух на приятелска и конструктивна атмосфера. Господин Лопес е последният, който ще се изкаже по темата. Благодаря, господин председател. Фонда за убежище и миграция. Ние е, смятаме, че така, визията, която е разработил докладчика, надхвърля рамките на а, конкретното предложение. Е, обхвата трябва да се зачита. Естествено, хуманитарната закрива също е важен момент, но в момента говорим за един, едно конкретно предложение. Това, което се прави в предложението е, е създаването на пряка връзка между сътрудничеството за развитие с трети страни и миграцията. Да, естествено помощта за развитие и по отношение на трети страни и тяхната готовност за приемане на върнатите и подпомагане на процедурата за връщане е, е ясна. Ние смятаме, че са много важни е, елементите, свързани с фонда за е, обежище и миграция, е, но същевременно отделяме, така да се каже, темата законна миграция и създаване на канали за законни мигранти защото смятаме, че това не е част от обхвата на предложението. Средиземноморието е основната зона, засегната от миграционните потоци. Е, офшорните платформи за настаняване на мигранти е, е нещо, което очевидно ще бъде доста спорна е, тема и предмет на сериозни дискусии. Ние предлагаме да се концентрираме върху интегрирането във връзка с кандидатите за обежище, целите за устойчиво развитие, климат, международно право, борба против експлоатацията, насилието. Е, неща, които са е, свързани с е, темата обежище и нормите, заложени в Женевската конвенция за бежанците. Но Става дума най-вече за обективни е, политически цели, най-вече е, взаимоотношенията с третите страни от Африка е, представляват голямо предизвикателство именно по отношение на миграцията. Да, естествено трябва да подчертаем необходимостта от солидарност с, е, с хората, търсещи обежище но споделената отговорност е, в рамките на е, Европейския съюз, споделеното бреме е също толкова важен въпрос. Е, това в общи линии е нашето виждане. Споразуменията с трети страни, естествено, не бива да се изпускат от внимание. Това е посочено и в доклада. Необходим ни е прагматичен е, подход, който е, води до разрешаване на проблемите. Но а, е, това а, естествено а, не означава, че а, сме против поемането на политически ангажименти. И така, благодаря. Има ли други, които желаят да се изкажат? Едуард е все още тук. Желаеш ли да кажеш нещо? Не. И така, в АФЕТ гласуването предстои да бъде на 6 декември. Е, и позволете ми сега да закрия заседанието. В 3 часа ще продължим с е, министра на външните работи на Грузия. Имаме среща в 3 часа тук. Благодаря.